Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti, buongiorno. Добър ден, добре дошли на, добре дошли на всички. Надявам се, че с нощния коктейл беше много представителен. Присъстваха почти всички министри на а, земеделието на страните членки аперитива е, беше малко посничък, но предвид бюджетната дисциплина, която трябва да спазваме, това са средствата, с които разполагаме. Бих искал да благодаря и на нашата двоенка, госпожа Люлинг, която, с която организирахме и засед... заседание в чест на жените. Сега, Можем да минем направо към гласуването. Точка 7 от дневния ред. Прилагане на двустранната, защитна клауза и механизъм за стабилизиране на отношението на бананите. Споразумение между ЕСЕ и Централна Америка. Докладчик Мато Адровер. Давам му думата и след това ще гласуваме. Благодаря на всички. Бих искал да благодаря на всички докладчици в сянки, всички тези, които внесеха изменения. Както правилно каза нашия председател вчера, повечето от измененията наблягаха на ролята на парламента. За съжаление обаче не можах да включа всички изменения, но успях да наблегна на това, че ролята на парламента не винаги е, е призната, той бива уведомен прекалено късно или е, не бива консултиран. Е, и за съжаление, както казах вече, не можах да включа всички изменения. Благодаря ви. И в, в такъв случай можем да започнем веднага с гласуването. Всички ли гласуваха? Трябва да имаме предвид, че заместник председателя Бове е съправил картата си прието. Сега глас, гласуваме 21 първа част. Първа част на 21 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се втора част. 21 още веднъж. Моля, гласувайте. Всички са за. Приема се. Преминаваме и към гласуване на седмо изменение на докладчика. Гласуването започне. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към член 22. Край на гласуването. Отхвърля се. 23-то на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-то. 24-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 25-то изменение. Моля, гласувайте. Аналогаменте 20. По, по същия начин се отхвърля. Девето изменение на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме номер 10 на докладчика. Край на гласуването. Сега 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 12-то на докладчика. Моля, гласувайте по 12-то изменение. Край на гласуването. Приема се. И сега накрая 13-то изменение на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега 26-то. Моля, гласувайте. Това е последното изменение. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. А сега ще гласуваме по съображенията. Можем ли да гласуваме амблок всички Съображение от 14 до 19. Не, не можем. Все пак пред, предлагам да гласуваме от 14 до 18. Тогава до изменението на Мартървела. Не сте ли съгласни? Добре. Тогава едно по едно, 14-то, край на гласуването. Приема се. Номер едно на докладчика, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трето на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Петнайсто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16-то. Моля, гласувайте за 16-то. Край на гласуването. Приема се. Четвърто на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17. Моля, гласувайте по изменение 17. Край на гласуването. Приема се. 18 на таравела. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Всички са гласували. Няма нито един против, има един въздържан. 19-то. 19-то на мато. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Не. Значи 20. 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега цялото становище с внесените изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и поздравявам колегата Габриел. Сега преминаваме към следващата точка, осма точка. същият докладчик Мато Адровер. Двустранна защитна клауза и механизъм за стабилизиране по отношение на бананите от споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу. Изменение номер 6. Приема се. Сега 21 изменение на Стоянов. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 22 първа част. Първа част на 21. 22. Е, Отхвърля се. А сега втората част на 22. И тук като че ли има мнозинство за. Сега минаваме към седми номер на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23-то. Внимавайте. Моля, гласувайте по 23-то. Има като че ли мнозинство против. Отхвърля се. Сега преминаваме към не 24-то, казва председателя, тъй като предишното бе отхвърлено. 24-то. А, да, трябва още. Секретарията ми казва, че трябва да гласуваме по 24-то. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега 25-то. Моля, гласувайте. Като че ли... Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 26-то със същото съдържание. Мнозинството е против, може би, да. От край на гласуването отхвърля се номер 9. Номер 9 на докладчика. Всички ли гласуваха? Край на гласуването приема се. Сега, десети номер на докладчика. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към номер 11 на докладчика. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И номер 12 е също на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 12 номер. И сега 13-то изменение на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 27-мо. Моля, гласувайте 27-мо номер е. Според мен не се отхвърля. Да. Сега минаваме към съображенията. Извинете, казва председателя. Гласуваме 14. то Приема се. Номер едно на докладчика. Край на гласуването. Приема се. Номер две. Номер две на докладчика. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Номер 3 на докладчика. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Сега 15 номер. Съображение 15. Приключихте ли? С голямо мнозинство се приема номер 17. С голямо мнозинство. номер 14 на докладчика. Край на гласуването. Приема се. 17. 17. Край на гласуване по изменение 17. Приема се. 18 на Марк Тарабела. Навсякъде има по едно на Тарабела голямо мнозинство за Марк Тарабела. Има само един въздържал се Марк. Деветнайсе на докладчика, може би на Жозебове. 19 на докладчика. Приема се с голямо мнозинство. Пето не, казва докладчика. И последно номер 20 на Алвеш. Приема се. И сега окончателно гласуване на проектостановището с измененията. Всички ли гласуваха? Добре. И поздравления за Габриел. И сега преминаваме към точка 9 от дневния ред бюджет за 2013, мандат за участие в триалог. Нашия докладчик е Естер Деланга, както и господин Лавия, който е докладчик за целия бюджет 2013. Той е тук сред нас. И господин Лавия ще ще, ще проведе консултации с всички специализирани комисии относно приоритетите на парламента за 2013 година преди комисията да е внесла бюджета проекто бюджета на комисията ще бъде внесен на 25 април. А в, в доклада се определя мандата за участие в трилога, който ще се проведе през юли. Е, доклада ще бъде внесен през април в комисиите. Край на Крайен срок за внасане на а, измененията юни. Благодаря на всички представители на комисиите и давам думата на госпожа Деланге. Или господин Лавия. Господин Лавия. Си е президенте. Благодаря. Както вече казахте, бюджетната процедура е продължителна. Обикновено тя отнема почти цялата година. Процедурата започва с изготвяне на основни насоки, които се подкрепят от голямо мнозинство. Това стана по време на сесията миналата седмица в Страсбург. Има много причини да се ява пред тази комисия, освен че съм нейн член. Чувствам се много добре прият в комисията, защото искам много тясно сътрудничество с всички докладчици. Ние би трябвало да преминем през процедурата на приемане на бюджета, като най-напред определим приоритетите в всяка от сферите, която е в прерогативите на специализираните комисии. Това е последната година от е, финансовия период 2007-2013. Това е последната година и както и сами се уверихте а, по време на периода на планиране. Тук има някои разлики по отношение на периода на разплащане в селското стопанство. Така че тук възникват същите проблеми, както и в другите отрасли, в другите сфери но нека да подчертая, този бюджет следва съображенията от 2012 година, които бяха специфични в известен смисъл. Светът беше против увеличаване на плащанията в, по бюджета. Причината за това беше кризата която сложи своя отпечатък върху целия този период и върху националните бюджети. Към края на миналата година имаше големи имаше големи освоявания през декември имаше много искания за средства, които възлизаха на около 6 милиарда евро. Но средствата, които бяха налични, бяха само 5 милиарда. Така че като цяло това прехвърли потребности за плащане от 2012 в процедурата, в бюджетната процедура към 2000, за 2013. И основните насоки, прияти в пленарна зала, са а, в две основни посоки. Първо, осигуряване на економически растеж и заетост. Особено целта е да се преодолее един от основните проблеми, пред който са изправени много държави членки, а именно безработицата сред младите хора. Тя достигна високи нива в някои случаи до 14% и през последните десетина години ставаме свидетели на а, обстоятелството, че повечето работни места се разкриват в малки и средни предприятия. Така че бихме искали да подпомогнем тези малки и средни предприятия, тъй като те са стратегически важни за економическото възстановяване. Предизвикателството, пред което сме изправени, именно високата младежка безработица в повечето държави, беше основание да се започне обсъждането на триалога. Това започна в понеделник, особено в специализираните комисии, които имат своя собствено мнение по отношение на приоритетите, които те биха искали да бъдат изпълнявани. В период на криза, когато бюджетите се свиват, не може да минем без приоритети, но все пак трябва да видим дали има някои бюджетни статии, по които не са предприяти необходимите мерки. Нека да подчертая едно нещо преди да приключа, а именно един от, типичните за парламента приоритети са а, пилотни проекти, и проектни действия, които следват определен график. Комисията би трябвало да направи оценка, за да види дали тези проекти могат да бъдат изпълнени. Така че молим специализираните комисии да съберат цялата информация за тези пилотни проекти трябва да получим тази информация от комисиите до май, за да може целият пакет на до 4 юни да бъде на лице. Това е пакета с подготвителни действия и пилотни проекти, който да бъде представен в а, комисията, която да направи оценка на изпълнението, след което да ни предостави информация дали тези проекти могат да бъдат изпълнени при вече приятите бюджетни параметри. След което ще направим евентуални поправки, ако комисията поискат такова нещо. Това ще бъде част от преговорния процес, който би трябвало да приключи до ноември и тогава вече да можем да представим окончателния проект за бюджета в пленарна зала. Благодаря. Благодаря. Сега започваме дебата. Първият оратор е Естер Деланга. Зная си мястото, нямам нищо против като основният докладчик да вземе прав думата, но така или иначе съм сигурна, че ние, докладчиците в Сянка, ще се разберем. Ние много добре си сътрудничим. трябва да кажа, че тази година ние имаме голям късмет. Основният ни доклад, че господин Лавия познава а, сектора, познава отрасъла, така че това наистина си е късмет. А, трябва да кажа, че след като Джовани е основният ни докладчик, моят италиански значително се подобрява, така че в много скоро време ще говоря съвсем свободно италиански. Трябва да кажа, че мерките по отношение на бюджета за следващата година са много строги. Периода за планиране вече за, приключва. Бюджетът ще бъде наистина много свит той ще бъде по-малко свит в сферата на селското стопанство, отколкото в други сфери, като структурните фондове, например. Така или иначе очакваме комисията а, да ни каже, че сме почти достигнали тавана. Тъй, че ако преразгледаме а, проектите, а, пилотните проекти, мисля, че ще имаме много малко възможности да лавираме. По отношение на бюджета за 2013 трябва да се опитаме да добавим някои допълнителни приоритети. Както чухме от основния докладчик, има някои бюджетни статии, по които резултатите не са добри, освояването не върви добре, т.е. там има възможности за лавиране, а иначе, като имаме някои допълнителни положителни приоритети, важни, трябва да си задем въпроса откъде ще дойдат средствата за това. Така че мога да кажа, имаме отрицателни и положителни приоритети и трябва да видим а, за какво ще ни стигнат парите, защото няма да стигнат за всичко. Освен това, трябва да видим какво правят и самите държави членки. Те самите економисват, те самите режат от бюджетите си, те прилагат а, мерки за ограничение на разходите и ние трябва да направим същото. Освен това, по отношение на пилотните проекти и подготвителните дейности има две важни неща, които са важни за Комисията по селското стопанство. Първо, приоритетите. Ние ще имаме повече възможност нашите проекти да бъдат прияти от бюджетната комисия, ако имат по-голяма подкрепа в рамките на нашата комисия. Така че да с други думи казано, повече политически групи би трябвало да подкрепят един проект, за да бъде той а, м, успешно финансиран и трябва да поработим по тези въпроси. Вторият въпрос, свързан с пилотните м, проекти и подготвителните действия, след като успеем да убедим колегите, че дадена дейност или проект е важен и след като парламентът и бюджетната комисия в крайна сметка отделят средства за това, комисията трябва да се задейства и да реализира приоритетите, за които е осигурена подкрепа. Пилотните проекти, които в минали години сме приемали за важни и поглеждам към господин Бове. Вие говорихте примерно за веригата, за хранителната верига, а този проект не се изпълни както трябва. И комисията каза прекрасно, Прекрасна работа свърши Европейския парламент и комисията. Вие се ангажирахте с плащания за 5 милиарда, но няма да ги освоите, защото не, разполагате с, не разполагаме с необходимата информация. Така че, моля, апелирам към всички не само да а, изготвим а, съответните да подготвим съответните дейности, но и да ги приключим. Така че мисля, че трябва да поканим съответните колеги да обяснят защо някои от нашите приоритети не бяха изпълнени. Много от приоритетите, за които трябва да се определим като комисия по селско стопанство, ще бъдат реализирани съвместно. Примерно цени и печалба, един от любимите ми. Също така зеленчуците. Миналата година имаше криза и успяхме да осигурим средства от настоящия бюджет, но все още очакваме предложения как да използваме на практика тези средства. Тъй, че очакваме ги наистина с нетърпение но тази година а, отрасъла ще трябва да преодолее много тежките климатични а, условия и за това ще бъде необходима подкрепа. Може би реклама е една от рекламата е едно от решенията. Колегите вероятно ще се изкажат по въпроса, но тъй или иначе чакаме да а, получим предложения. Ще работим съвместно с основния докладчик и другите докладчици в, в сянка. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря, Естер. Имаме тук сред нас е и представителят на бюджетната комисия Джовани Лавия. Ще имаме възможност да чуем и представителя на комисията, но нека продължим с дискусията. Господин Лайан. Благодаря, господин председател. Ще бъде кратък. Нека да кажа само, че подхода на Естер към дейността на комисията по селско стопанство, която трябва да определи своите приоритети, така, защото да се освои да сме готови на време за проекто бюджета, но и да сме сигурни, че ще има а, необходимото освояване а, е важно, но трябва да имаме предвид и много строгите ограничения в бюджетите, които а, предстоят. Това е резултат както на многогодишната финансова рамка, така и на дейностите, които се реализират в отделните държави членки. Затова е много важно ние самите да помислим откъде можем да направим някои економии, за да а, изпълним приоритетите в бюджета на, а, по отношение на селското стопанство. А, второ, пилотните проекти. Мисля, че има проекти, които биха били подкрепени от всички политически групи в комисията, така че трябва да положим усилия а, заедно с докладчика, докладчиците в сянка, за да представим един а, кохерентен а, подход. Хич няма да е лесно от тук борбата с бюджет 2013. Благодаря. Bene, grazie George. Anche George gioca un ruolo importante per... Благодаря. Джорджо също играе важна роля, защото той е заместник председател на бюджетната комисия през втората част от мандата. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Изключително съм доволна от това, че имаме възможност да обсъдим проекто бюджета за 2013 година. Бих искала да благодаря на Естери на Джовани. Считам, че е много важно всички ние заедно да обсъдим проекто бюджета. Едно е ясно, за бюджет за 2013 година няма да разполагаме с достатъчно средство, тъй като хазната е празна. В този контекст обаче бих искала да посоча значението на наличието на собствени ресурси, като например данъка върху доходите. Необходимо е да помислим за основните приоритети за бюджета за 2013 година. А относно пилотните проекти ми се струва важно в рамките на нашата комисия да се съсредоточим върху два или три проекта, които са от най-съществено значение. Би трябвало да помислим също така върху приоритетите, които бихме желали да останат. Необходимо е да чуем също и очакванията на всички в Европейския парламент. Не може да имаме все повече и повече а, бюджетни пера, при положение, че не разполагаме с достатъчно средства. По-настоящем имаме 27 държави членки, а и отдавна не сме 15. В областта на в областта на ОСП се нуждаем от солиден бюджет. Ето защо е важно да не забравяме, че селскостопанската политика, също както в миналото, така и днес е единствената общностна такава. Затова е важно да имаме последователност между различните политически сфери – Трудно бихме постигнали положителни ефекти, ако имаме възстановявания при вноса. На 25 април комисията официално ще, ще представи своя проект бюджет и до тогава трябва да имаме становище. Благодаря. Благодаря, Елизабет Йег.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 да приема, че трябва да се правят економии в национален план и в националните бюджети. Но ние, например, сме федерална република. 65% 1% едва от националния бюджет влиза в европейския такъв. И тъй като всички държави членки трябва да правят економии, то и ние сме сред тях. Доста проблеми могат да възникнат в това отношение – Безработицата сред младите хора и безработицата по принцип, растежа и заетостта са все аспекти, на които трябва да се съсредоточим. Така че в рамките на бюджета трябва да отчетем всичко, включително и развитието на селските райони. По мое мнение, развитието на селските райони е от съществено значение. Считам, че ако не му делим достатъчно внимание, то ще трябва да правим още по-големи разходи в бъдеще. Ето защо бих искала този отрасъл да бъде взет предвид в бюджетното програмиране. Както каза и госпожа Редуст, и аз считам, че трябва да сме наясно с приоритетите. Трябва да знаем какво точно е приоритет за нас и единодушно да се произнесем в това отношение едва тогава бихме могли да поженем успех. А аз пожелавам успех на политиката ни в селското стопанство. Ние сме единствената парламентарна комисия, която отчита тази политика, така че трябва да настояваме на нашето. Благодаря, Елизабет, господин Сикиевски. Państwo sprawozdawcy mówili. Благодаря ви, господин председател. Как, какъв е обема на спестяванията? Какви са ограниченията? Разбирам, че става дума по-скоро за структурните фондове, а не за средства отделени за ОСП. Европейският е, бюджет който се преразпределя, преразпределя в държавите членки, е за структурни дейности. Откъде ще се вземат спестяванията? Какви економи ще се направят? Аз бих искал да, да знам какви са приходите, разходите, защото ако не се приеме многогодишната финансова рамка 2013 година, ще се ще се окаже една много о, референтно важна година за определяне на разходите в следващи, за следващите години. Имаме ли някаква представа какъв е делът на бюджета за ОСП в, общата, в общия бюджет на Европейския съюз за 2013 година и за целия период 2013-2020. Защото така ще си е, ще разбереме какъв е дела на намаленията на спестяванията. Господин Яр. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика, защото още веднъж бюджета на ОСП е попаднал в добри ръце. Макар и да имаме двама, двама, двама докладчици, но колкото повече са докладчиците, толкова по- лесно се свършва работата. Разбирам, че държавите членки са в трудно положение и трябва да вземем предвид това, защото естествено какъв имидж бихме отправили към нашите избиратели, ако от една страна искаме от държавите членки да правят економи, от друга страна ние се готвим да хвърляме е, парите на вятъра. Трябва наистина да има едно много добро сътрудничество. Но от от е, друга, от друга страна, държавите членки идват тук в Брюксел, представят едни отлични проекти, но а, е, не, не навлизат в е, подробности, свързани с а, наистина с средствата, с отчисленията, като това се оставя просто на Брюксел. Много е добре да има, да има добри проекти, представени от държавите членки, но, не, но те трябва да вземат и своята, да поемат и своята отговорност за финансирането им, защото и нещата са несериозни. Просто трябва да бъдем по-отговорни. През последните години струва ми се, че нашата политика политика беше доста разумна. Сега в, ние говориме за около 17 милиона работни места в а, земеделието и това все пак е един много, много важен отрасъл, който може би не е достатъчно добре разбран и осветен от медиите. Мисля, че също също така трябва да наблегнем на факта, че ние създаваме работни места, че отрасъла създава работни места и, както каза госпожа Егле, това е отра, отрасъл, който позволява растеж и развитие на економиката. И още нещо бих желал да бъдем достатъчно гъвкави тук в нашата комисия, Комисията по земеделието, за да имаме достатъчно поле за действие, за да, ако има кризи, катастрофи и така нататък, трябва да разполагаме с достатъчно средства за е, предприемане на мерки, ако се, защото ако в един момент се окажеме пред а, повече необходимости, отколкото средства, ще просто ще бъде трудно и няма да може да отговорим. Господин Шмидт. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, защото вече съм говорил по тези теми. Хареса ми подхода на докладчика. Това е краят на този програмен период, но тук нататък ще прилагаме многогодишната финансова рамка, така че трябва да сме наясно как стоят нещата. Разбирам какво каза и госпожа Деланг. Разбира се, трябва да бъдем реалисти. Трябва да решим къде искаме да бъдат насочени средствата, не можем да обявим всичко за приоритет. Не можем да се държим като деца на коледа, които искат всичко. И после да видим какво можем да изпълним и какво не. Мисля, че това, което чухме от госпожа Деланка е наистина правилния подход. Ние трябва да насочим средствата към цените, към изискване, което комисията трябва да наложи за предоставяне на по-добри, по-качествени данни. И докато въпросът стигна до комисията, той се превърна в нещо като въпрос под линия и до ден днешен не сме получили необходимата информация. Информацията все още не е на лице, все още я обсъждаме, но нека да сме наясно, ако въпросът не може да бъде реализиран, ако всичко това не, няма как да стане, по-добре да се откажем. Така че наистина трябва да имаме една дискусия, една важна дискусия по тези въпроси, по определяне на приоритетите. Харесва ми тона на дискусията и ще я подкрепя изцяло. Благодаря, господин Смит. Благодаря най-вече на докладчика. А сега ще дам думата на директ, господин директор Лонго и след това господин Лавия. Благодаря за няколкото кратки бележки. Наистина дебатът е много интересен тази сутрин. И много интересно беше казаното от господин Лавия по основните насоки. защото е необходимо да се постигне баланс между а, общите ограничителни мерки, които се налагат в а, всички сфери на финансирането и онова, което е необходимо да се направи, за да се осигури економическо възстановяване. Според мен е изключително важно да а, помислим по тези въпроси, както вече беше подчертано и в хода на дискусията – работните места в селските райони са твърде несигурни и там е необходима подкрепа. А економиката а, не бива да бъде лишена от подкрепа. При изготвянето на проекто бюджета а, за следващата година, който би трябвало да бъде готов до 25 април. Ние работим по сценарии, които всъщност са в съзвучие с предложенията на господин Лавия. И предлагам на госпожа Деланга съвсем ясно да бъдем съвсем наясно, че тази бюджетна процедура е особено трудна, защото това е последната година от този бюджетен период. Като се има предвид и економическия климат, трудностите стават още по-големи. Но едно нещо липсва тук. И това е един въпрос, който за мен винаги стои на дневен ред. По това време на годината, ние трябва да помислим за нещо, което засяга всеки, който се занимава с селско стопанство, а именно рисковете, свързани с финансовата дисциплина. Опитваме се да изпреварим онова, което предстои на 31 март, комисията е доста спокойна по отношение на бюджетната процедура. За структурният фонд за захарта, чрез структурния фонд за захарта има 640 милиона, които могат да бъдат а, използвани за тази дейност. Но а, ние сме в един твърде напреднал период, в един момент, когато изготвяме многогодишните планове за развитието на селските райони. Изпълнението на тези програми ще изисква средства, които да бъдат налични, за да могат да се освояват. И именно за това искам да се обърна към Комисията по селско стопанство и към бюджетната комисия и по-конкретно към докладчиците Деланги и Лавия да обърнат необходимото внимание на този твърде тревожен въпрос. Иначе благодаря за дадената ми дума по този въпрос. Благодаря. Благодаря за информацията, която ни предоставихте. А сега ще дам думата на госпожа Деланга и госпожин, господин Лави, ако я поиска. Благодаря на колегите за подкрепата. Благодаря и за уточняването на отделни приоритети или особено важни моменти, които бяха повдигнати като важни моменти в дискусията. Благодаря на господин Лавия. От наша страна трябва да кажа, че най-напред ще работим по пилотните проекти и подготвителните действия. Но е важно да проведем една по-задълбочена дискусия. Не само по отношение на приоритетите за в бъдеще, но и изпълнението на приоритетите, които си поставихме в миналото и как ги изпълнихме. Така че ще помоля председателството да бъде поставена и такава точка в дневния наред и при следващото обсъждане да имаме представител, който примерно от комисията да ни каже защо в наблюдението на цените и печалбите като че ли няма големи постижения различните политически групи като че ли се интересуват еднакво от този въпрос, защото тази проблематика получава като цяло подкрепа от всички а, политически страни и от социалистите и от НП. Аз самата като докладчик искам да кажа, че би било добре да кажем това са дейностите, това са проектите, по които ние бихме искали да получим подкрепа и да видим какво прави комисията по тях. Би било добре да обсъдим тези неща помежду си. Мисля, че за сега това е основният приоритет, но ако има други въпроси, съм готова да отговоря. Благодаря. Грация, грация. Джовани. Да, благодаря. Благодаря на всички за изключително интересния дебат. Благодаря за това, че ни дадохте възможност да чуем вашите интересни коментари, които ще ни послужат в следващите няколко месеца. Бих искал да внеса няколко уточнения, които може би биха били полезни. Първо, относно проектните пилоти и подготвителните дейности – Необходимо е да видим дали разполагаме с съответните маржове в това отношение. Разбира се, с оглед на трудностите, пред които са изправени държавите членки, е редно да видим с какви средства точно разполагаме. за различните бюджетни редове. Изтъкнахте кризата, всички вие, но сме задължени в рамките на бюджета да запазим към 300 милиона евро за задължения, които биха могли да възникнат при евентуална криза. Това ще отговаря и на следващата многогодишна финансова рамка. Разбира се, в бюджета за 2013 година сме се придържали към задължителния марш. Второто нещо, което бих искал да подчертая е следното. Тъй като сега сме в последната година на многогодишната финансова рамка и тъй като нямаме гаранция, че на време ще приемем новата многогодишна финансова рамка, не трябва да забравяме, че бюджета за 2013 година по смисъл на междуинституционалното споразумение би могъл да се превърне в бюджет, който ще служи за основа при приемането на следващата многогодишна финансова рамка, при положение, че има разногласие между парламента, съвета и комисията. Тоест, бюджета за 2013 година ще бъде базисния референтния бюджет, който ще бъде взет предвид, като се отчете и инфлацията. Третото уточнение, което бих искал да внеса, е свързано с приоритетите – В рамките на бюджетната комисия следвах последните две бюджетни процедури. И в Комитета по помирение видяхме, че накрая съвета излезе с много малки възможности за бюджетни кредити за плащания, като в Комитета на помирение съветът не посочи къде би трябвало да се направят евентуални съкръщения. В а, ръководните насоки ни отправихме подобна критика и заявихме, че ако съвета предлага по-низки нива от тези, които се предлагат от комисията, то тогава съвета трябва да посочи къде точно желая да направи евентуалните съкръщения, тъй като е, ние нямаме изключителна компетентност в това отношение. Бих искал да благодаря на всички колеги, защото днес всъщност имах възможност да направя сравнение на работата в различните парламентарни комисии. И виждам, че тук имаш изключително оживен и полезен дебат, за което ви благодаря. Със сигурност ще имаме и друга възможност да се видим тази година. Благодаря, господин Лавия, благодаря на всички. Нека продължим със сигурност ще продължим по тази тема, която е от съществено значение, но сега ще преминем към следващата точка от дневния ред. Господин Никълсън, ще разгледаме заедно точка 10 и точка 11. Изменение на директива 64432 на съвета по отношение на компютърните бази данни, които са част от мрежите за надзор в държавите членки. Това е точка 10 от дневния ред. Уважаеми колеги, темата за компютърните бази данни както и следващата точка от дневния ред заличаване на разпоредбите на регламента относно доброволното етикетиране на говеждо месо са две точки, които ще разгледаме заедно. Сега ще дам думата на господин Никълсън. Бих искал преди това да ви напомня, че крайният срок за внасяне на изменения за двете становища е 29 март. Джим, заповядай, имаш думата. Благодаря много, господин председател. Както казахте, Мое задължение, което с радост приемам, е да представя мнението на по, мнение по решението, по предложението на комисията за доброволно етикетиране на говеждото. Също така има и предложение по отношение на компютърните бази данни, които са част от мрежите за надзор в държавите членки. Най-напред обаче Нека накратко да очертая какво е свършено по отношение на етикетиране на говеждото месо и премахването на доброволните на изискванията за доброволно етикетиране. Етикетирането на говеждото месо е необходимо поради, технически, поради технологически технологичния напредък и а, вноса от трети страни. Предложението също така цели хармонизирането на техническите стандарти, така че да се оптимизират средствата за електронно идентифициране и да се използват на пълен капацитет. Комисията предлага такова етикетиране да бъде наложено доброволно, като някои държави могат е, да решат то да бъде задължително. Този подход е, ще е, даде възможност на онези стопани, които са с по-малки ферми, които не могат да се възползват от предимствата на такова етикетиране, да бъдат изключени от него. Аз подкрепям този подход, но също така предложих и едно допълнение, според което до животни, които са родени преди 1998 година, да бъдат изключени от тези задължения. Доброволното етикетиране на говеждото, по доброволното етикетиране за говеждото месо, комисията предлага да се заличат изискванията в магазини, в супермаркети и места, където се продават традиционните продукти от района. тези изисквания трябва да се приложат чрез системата на държавата членка, като това етикетиране се постави отвън на упаковката. В противен случай ще се постави прекалено голяма бюрократична тежест върху операторите, което няма да донесе големи, а, до, до, няма да доведе до висока добавена стойност за потребителите крайна сметка опит, правим опит да намалим бюрокрацията, а от друга страна потребителите да бъдат убедени, че законодателството в тази сфера работи в полза на потребителя. Това е като цяло подкрепа на общата а, идея, която се предложи от комисията. А, вторият въпрос, свързан с а, компютърните бази данни, които са част от мрежите за надзор в държавите членки. Това е предложение на комисията, която, което е а, в допълнение а, на предложението, което току-що обсъдихме. Това са официалните средства, чрез които се идентифицират животните. Държавите членки могат да използват такива идентификационни електронни средства. Предложението е свързано с използване на електронна идентификационна система и компютърна база данни. Аз не Аз ще следа с интерес по какъв начин земеделските стопани ще реагират на това предложение. Може би това ще доведе до намаляване на цените на продуктите от животински происход и може би ще се превърне в една привлекателна възможност за селските стопани. Технологията, според мен, би трябвало да бъде и използвана и електронните средства за идентификация ще бъдат изключително важни при износа за трети страни. Те може би ще изискват от нас използването на такава система. И за това, ако системата е доброволна, може би комисията ще се замисли за различните аргументи, които бяха поставени в хода на това обсъждане и затова с интерес ще следа дебата от тук нататък. Дякуваме за prowadzenie. Благодаря за, този, за това, за този увод. Сега давам думата на госпожа Гарсия Перес, след това на господин Раймерс. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Никълсън за това, че направи въведение в двата доклада. Бих се позовала на казаното от нещо. Съгласна съм с предложението на комисията за доброволно детектиране на говеждото месо сега, е, аз наистина смятам, че трябва да направиме реформа, да променим цялата система, но не да забраниме. Защото за нашия пазар, за испанския пазар на говеждо месо, то тази система се оказа много ефективна. Да, реформи да и е, промен, промени да, но е, не забрана, защото това ще доведе до е, допълнителна административна тежест и допъл, допълнителни разноски и просто отрасъла ще го отхвърли бихме искали да има един а, вертикален подход, като да речем към а, птичето месо, птиците и яйцата. Да има единни норми за общите за общата организация на, за едината организация на пазарите и да има вертикални норми и стандарти, които да се добавят към хоризонталните. Така че смятам, че стандартите за говеждото месо трябва да бъдат приравнени към стандартите и нормите за другите видове месо, включително и птичето месо. Сега господин Раймерс. И след това господин Костингер. Благодаря ви, господин председател. И аз смятам, че трябва да се използват новите технологии, доколкото това е възможно, но Смятам също така, че електронната идентификационна система трябва да, е, да бива възприемана на доброволна основа, защото тя е, не винаги функционира добре, така че би трябвало да бъде, още веднъж повтарям, е, е, доброволна, примерно ако има спиране на тока или някаква, някакъв проблем с електронната система, ще се окаже, че животноведа не е свършил добре работата си и затова смятам, че когато се провежда контрол или надзор или мониторинг, трябва да се въведат мерки, които да бъдат достатъчно гъвкави, за да, от, за да отчитат е, е различните грешки, защото, защото системата все още допуска доста грешки. Когато системата бъде достатъчно развита и е, делът или процентът на грешките минимален, то тогава можем да помислиме за въвеждането на ем, задължително идентификация. Аз самата имам а, крави, отглеждам а, крави, но знам, Знам, че системата за идентифициране, която съществува в момента, не е най-идеалната, но просто а, с един поглед виждам дали а, а, идентификационната плочка е на място или не. За това смятам, че за сега би трябвало да действаме предпазливо, да въведеме доброволното възможност за доброволно прилагане на системата, докато самата система озре и бъде достатъчно развита. Разбира се, и аз съм за новите технологии, но ако тези технологии наистина функционират добре, което не винаги е така. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря на господин Никълсън за доклада. В качеството ми на представител на на представители на селскостопанския сектор, би трябвало да поставим допълнително акцента върху реализирането на тази система. Необходимо е да не забравяме, че идентифицирането е важна, електронното идентифициране е важна стъпка напред. Ето защо аз се противопоставям на заличаването относно доброволното етикетиране на говеждо месо. В Австрия имаме а, система и няколко инициативи за разпространението на този принцип – Така че считам, че на базата на конкретни добри примери бихме могли да видим, че има добро съотношение между разходите по системата и печалбите от нея. Относно административната тежест, считам, че системата трябва да бъде лесно приложима на практика – Същевременно обаче се нуждаем от солидна система, която да не позволява да се извършват злоупотреби. Относно електронното идентифициране на едрия рога добитък, както и ораторката преди мен, така и аз считам, че трябва да направим всичко възможно, за да избегнем евентуалните грешки или да направим така, че в случай, че такива грешки възникнат, то те да не бъдат в ущърп на животновъдите. Ето защо подкрепям предложението на докладчика в това отношение. Благодаря. Благодаря. Сега господин Агню. Благодаря, господин председател. Бих искал да подкрепя всичко казано от госпожа Римес. Тя е един действащ стопанин, който работи а, в реални условия, така че всичко, което тя казва, звучи разумно. Създаването на една задължителна система е а, рецепта за провал. Е, не можем да искаме такова нещо, преди да сме абсолютно сигурни, че системата ще работи. Има, разбира се, предимства при работата на една система, която работи, но е много вероятно земеделските стопани и а, онези, които имат големи ферми, да използват а, електронната система за идентификация. Те сами ще следят за изпълнението. Те ще бъдат канарчето в мината, което ще а, осигурява изпълнението а, на а, задачата, така да се каже. След което ние ще видим, че наистина в тази а, сфера има възможност за използване на системата, но не навсякъде. Благодаря ви. То не е задължително. Благодаря много. Няма други желащи да вземат думата. За това искам да помоля представителя на комисията да се изкаже. Thank you, Mr. Chairman, uh, and thank you very much to the... Благодаря, господин председател. Благодаря на uh, уважаемите членове на Комисията по селско стопанство, които взеха думата. Искам да кажа няколко думи по а, предложението на комисията а, за въвеждането на електронни а, методи за идентифициране. След това и колегите може би ще искат да вземат думата. Мисля, че трябва да споменем няколко неща по отношение на електронното идентифициране. Ще се опитам да бъда кратък. Чух някой от депутатите, които предлагат подхода да бъде по-скоро доброволен, други считат, че той трябва да бъде по-скоро задължителен, че трябва да се приложи подход отгоре надолу и да се използват земеделските стопани едва ли не като опитни зайчета, за да се види дали системата работи и дали етикетирането може да доведе до достатъчно надежни резултати. Нека да кажа, че този диалог, който един от депутатите вече спомена, всъщност е в ход. Ние не искаме да се сблъскаме с проблеми, просто защото не сме провели консултации и с земеделските стопани, и с целия отрасъл, и с медиите. Започнахме тези обсъждания в края на миналата година. Казахме, нека да си поговорим какво мислим за тази технология, на кого тя ще служи най-добре и на базата на опита да помислим какво да правим по-нататък. Не искам да навлизам в подробности, но едно от многото заключения, които изкристализираха от тези дискусии, е, че технологиите за идентифициране по този начин, аз не искам да навлизам в технически подробности, са много подходящи за едрия рогат добитък. Има изследвания, които доказват, че действително това е така. Второто заключение е, че, най, че е най-важно да сме сигурни, че има голяма степен на точност а, при тази електронна идентификация, но това става когато а, и това ще ни даде възможност да видим, че онова, което се пуска на пазара, действително отговаря на изискванията. А, Нямаме опит с всички животински видове, но комисията вече инициира такива а, дискусии. Освен това, предложената технология няма да бъде нещо като лабораторно изследване на гърба на земеделските стопани, за да се види дали в крайна сметка тя дава резултати или не. Е, такава технология се използва в много сфери, включително и при домашните любимци, при кози, овце и други животински видове. В този, в тази парламентарна комисия, комисията по селско стопанство, е важно да се реши какво искаме да направим с този отрасъл в Европа. Дали искаме той да бъде конкурентно способен или не. Защото по света има много производители на говеждо. Австралия, Аржентина, много от южноамериканските държави вече прилагат електронна идентификация на животните. Така че трябва да си помислим какво искаме да постигнем в нашия отрасъл. Дали искаме да изостанем от другите или искаме а, в отрасъла да се работи по-точно, по-бързо и разбира се да бъде по-конкурентно способен. Ще се опитам да отговоря на казаното за електронната идентификация. Господин председател, Въпросът за това дали то ще бъде доброволно или не, разбира се, трябва да бъде решено от Комисията по селско стопанство. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Никълсън за прекрасния доклад. Разбира се, обяснението на нашето предложение е, че системата за задължително и доброволно етикетиране е резултат от кризата с лудата крава. Хоризонталното регулиране ще бъде прието скоро и говеждото ще бъде поставено при същите условия, при които са поставени всички останали видове месо. Примерно птиче и така нататък. Друга причина за критика критиките, отправени към това законодателство, именно, че се налага допълнителна административна а, тежест, а, води до известно колебание у някои а, депутати. Искам обаче да ви уверя, че при съществуващите условия няма да се налага допълнителна тежест, а ако се наложи нещо допълнително, то ще се реализира чрез хоризонтални инструменти при същите условия. Друг, друго уверение, което трябва да дадем тук, е, тъй като се направи препратка към съществуващата система при птиците, където вече са въведени пазарни норми. Докато тук се говори за доброволни мерки и тук става дума за две различни системи на практика. Това, което предлагаме е да се премахне, че ако се премахне тази система за а, говеждото, а, тя просто няма да бъде сравнима с системите, които се прилагат за другите видове месо. Благодаря ви. Разбирам, че докладчика иска да каже няколко думи. Давам думата на Джеймс Никласън. bit certainly was um, interesting to hear. Много беше интересно да чуем мненията на а, а, колегите. Разбира се, ние разглеждаме и други въпроси, които са доста по-интересни, може би. Но беше интересно да се чуе и мнението на комисията и, и на всички вас. Ако искате да внесете изменение, са добре дошли. Ако се върнем към времето на лудата крава, си спомням, че фермерите още не бяха, не бяха съгласни с ушните маркировки, на които фигурираха цифри, които идентифицираха говедата. След, след, след, след, след това не бяха съгласни с електронното маркиране, но в крайна, в крайна сметка сега, сега, сега е момента да отидеме напред, защото разполагаме с с съответната технология. Това ще доведе вероятно и до спад в цените и така нататък. Но в никакъв случай тази прилагането на системата не трябва да бъде задължителна. Благодаря на всички за приноса към дискусията и е, очаквам измененията и предлагам да, пред, да подкрепиме предложението. Е, срока за внасяне на изменения е 12 часа 29 март. Сега. Трябва да Трябва да, да видим и, и естествено и колко, колко ще струват тези промени, които ще бъдат внесени в а, системите и след 2013 година, но има а, достатъчно време за това. Следващата точка от дневния ред е отложена за края на заседанието. А сега ще минем към точка, свързана с защитата на животни по време на транспортирането. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател, дами и господа. Разполагате с проекто доклад, подготвен от От мен, в сътрудничество с докладчиците в Сянка, бих искала да им, бих искала да им благодаря за сътрудничеството. Доклада се позовава на регламента на съвета за транспорт на животни от 2005 година и оценка на приложението на този регламент. Докладчика изразява едно критично отношение към становището на комисията. В доклада на Европа Европейската комисия се посочва, че броя на дълги, на транспортите на дълго разстояние се увеличава за разлика от предложението да се ограничат подобни да се ограничи подробен вид, подобен вид транспорт. Превоза на говеда се увеличил с 8%, а на свине с 70%. Тоест, е, увеличил се броя дела на животните, е, транспортирани на дълго настроение, включително и броята. Това е една от е, бележки, една от, едно от установените, един от установените факти от е, докладчика. Второ, разходите. Нека да си, да си припомним, че транспортиране на дълго разстояние води до е, много последици и е, разходи в смисъл на влияние върху околната среда. Така че подобен подобен вид а, транспорт не носи полза на никого, нито на самите производители, нито на потребителите и е неблагоприятно за самите е, животни. Така че е необходимо да се е, извършва клането близо до мястото, където се отглеждат е, съответните животни като по-добре -по би било самите местни продукти да бъдат а, транспортирани, а не животните, които а, страдат по време на а, транспортирането. В моя доклад съм посочил много примери в този смисъл. Също така се опитвам да внуша, че е необходимо необходимо да се намалее времето на на транспорт за живот, специално за животните, които ще бъдат заведени на кламници. Так, с, с другите животни поставят по-малко проблеми. Става дума за е, животни, участващи в спортни състезания или така нататък. Има разпоредбите са уместни, но приложението им е, е недостатъчно е, и на, на практика разпоредбите не се прилагат. изцяло. Успяхме да събереме достатъчно подписа за а, внасене на резолюция 49 за намаляване времетраенето на транспорта. А, парламента изрази в тази резолюция своето, своята решителност да се противопостави на транспортиране, което да чието време траене да е повече от 8 часа. Разбира се, има известни изключения, които проистичат от е, географски особености, примерно транспортиране от острови. Но а, нашите съображения са хуманитарни. Ние смятаме, че животните не трябва да бъдат третирани като суровина. Те са живи същества, а, също, а но и тези дълги транспорт на дълги разстояния увеличава и разходите за самите производители. Това са моите предложения и очаквам вашите коментари. И дебати. Благодаря на заместник председателя. Сега откривам дебата. Искам да ви съобща обаче, че секретарията по транспортирането на животните е подготвил таблица, която току-що беше приключена. В нея са посочени броя на животни по животински видове, които се транспортират в рамките на Европейския съюз. Така ще добием по-ясна представа за какво става дума, какви са данните. Примерно 30 милиона прасета, 4,5 милиона кози и овце, и милиони други животни от различни други животински видове. Е, това ни дава представа какви са обемите, които са обект на транспортиране. Михаил? Господин Донта. Господин Донта. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за доклада по тази изключително важна тема. Бих искал да напомня, огромния брой животни, които се транспортират по пътищата на нашите държави. Виждам препоръките, които се отправят от докладчика. По принцип, нашата комисия критикува прекалената административна тежест. Винаги сме искали упростяване и по-голяма степен на спазване на принципа на субсидиарност. В параграф 3 и 10 като ги зачета, оставам с впечатлението, че в това отношение не можем да подкрепим докладчика. Дали ще се приеме директива или регламент, държавите членки прилагат законодателния инструмент в последствие. А относно самото вземане на решение, то а, тук навлизаме в политическата сфера. Комисията трябва да не насърчава прекалената бюрокрация. По мое мнение, посредством вече съществуващите структури, бихме могли да подкрепим този текст и е предложеното в него – Комисията трябва да изиска информация от кланниците посредством въпросници. Аз мисля, че тези стопанства разполагат с тази информация и нашите национални органи, компетентните органи, трябва да проверяват дали информацията е точна или не. Но а, не считам, че е редно всички економически субекти от даден сектор а, редовно да предоставят подобна информация. Благодаря ти, Мишел, господин Рейндерс. Госпожа Реймерс, извинете. Благодаря, а, господин председател, благодаря и на докладчика. Тук има един основен проблем. И то е следният Европейското законодателство не се прилага в пълна степен в държавите членки, включително и що се отнася до транспортирането на животните. Така че европейското законодателство не винаги се прилага в пълна степен. Ето защо считам, че трябва да се съсредоточим върху вече съществуващото законодателство. Нека не създаваме нови а, закони, а да разгледаме приложението на вече съществуващото законодателство. Считах, че беше нужда да уточня това още от самото начало. Считам, че би било прекалено лесно да ограничим дискусиите до времетраеното на транспортирането на животните. Необходимо е да имаме качествено транспортиране на животните и имаме научни данни, според които ако имаме добро ниво и добро качество на транспортирането, то няма проблем с времетраеното. Въпросните мерки ще засегнат най-вече дребните стопанства – дребните стопанства, които много трудно биха могли да организират едновременно транспортиране на всички животни. Дребните стопани ще трябва да се групират, за да групират и своите животни, което означава, че превозвача ще трябва да обиколи всичките стопанства. което от своя страна означава, че някои животни ще прекарат повече време в камиона, отколкото други, преди да стигнат до кланницата. Тук не става въпрос само за островите и за планинските райони. Много е лесно да се изпълнят тези 8 часа – Така че считам, че не трябва да се ограничаваме до обсъждане единствено на времетраенето на транспорта и тези 8 часа. Трябва да разширим дискусията ни. Необходимо е също така стопаните да могат да участват в целия процес. Много често дребните стопани в сравнение с кланниците нямат толкова големи възможности. Ето защо кланниците упражняват едва ли не монопол, което се отразява върху доходите на дребните животновъди. По въпроса за стресирането на животните по време на транспортирането, да, това е един от факторите, но не е единствения. И отново се връщам на качественото транспортиране на животните, ако сме осигурили добра защита на животните, то тогава ще можем да постигнем и по-добри резултати. И се връщам на това, което казах още в самото начало. Трябва да се позоваваме на научните данни, които съществуват във връзка с транспортирането на животните. Ако животните трябва да бъдат разтоварени, то това е един допълнителен фактор на стрес. Ако животните бъдат стоварени на чуждо място, то това също е свързано с стрес, тъй като те ще бъдат смесени и с други стада, и с други животни. Животните съвсем не са спокойни. Те са в стресова ситуация през цялото време. Така че тази кампания за 8-те часа е доста простовата, по мое мнение, за да бъда честна. Необходимо е да има кланница в всеки регион – И всички хора трябва да отидат в кланницата, за да могат да разберат за какво говорим. Затова трябва да подкрепим местните кланници. Само по този начин ще имаме пълна прозрачност и на местно и регионално ниво. Това беше становището ми по темата. Надявам се, че ще имаме изменения в проекто доклада. Благодаря. Благодаря, Брита. Госпожа Гарсия Перес. Благодаря, господин председател. И благодаря на докладчика за излагането на основните пунктове в проекто документа. Нека да започна с една оценка. Съгласна съм с казаното на госпожа, от госпожа Реймес в нейното изказване. Тук най-важното е законодателството, което в момента е в сила – да ни предостави всички необходими инструменти, за да е сигурно, че то ще се прилага както трябва. Не е необходимо да търсим нови стандарти, да налагаме нови правила. Трябва да прилагаме както трябва вече съществуващите норми. И да сме сигурни, че наистина законодателството, което е в сила в момента, се прилага както трябва. Вече засегнах в предишни обсъждания много въпроси, затова позволите, позволете да кажа нещо по отношение на 8-часовото ограничение. В изказването на докладчика се спомена а, декларацията, събраните подписи и така нататък. Всичко това е много важно, но нека да помислим какво означава а, казаното в хода на обсъждането в нашата комисия. Обсъждането на практика трябва да се провежда тук, трябва да обменим виждания и на база на така обменените виждания трябва да излезем с обща позиция. В противен случай работата ни се обесмисля. Ние прекарваме много време в събиране на подписи за някаква кампания, след което сядаме тук и започваме да търсим някакви общи виждания, общи постановки и ето сега стигаме до тези 8 часа. Няма нормативна база, която твърди, че това е най-добрата альтернатива. Ще има случаи, в които за някои животни или за някои региони това ще бъде добре, но за други ситуации това ще бъде буквално противопоказано. Така че няма нормативна база за тези 8 часа. Има и още нещо. Някой, ако може да ми обясни, ще му бъда много благодарна. Защо са толкова важни тези 8 часа, при положение, че животните отиват в кланицата? И ако това е толкова важно, би трябвало да се прилага за абсолютно всички животни, не само за онези, които а, се транспортират до кладницата. Това са последните мигове от живота им и не зная защо е толкова важно точно те да бъдат максимално комфортни. Нека някой да ми обясни защо е толкова важно а, добруването на животните, които отиват в кланицата, а не за всички останали. В крайна сметка, ако искаме да имаме нормативна база, нека да я прилагаме към всички, не само към онези, които се транспортират до кланницата. Често пъти се споменават социалните а, аспекти, економическите разходи, екологичните и разходи и така нататък. Нека обаче някой да ми обясни защо тук изобщо говорим за социални разходи. Мисля, че е много важно да отчетем спецификата на е, ситуацията в различните географски региони. Говорили сме за тези неща и в миналото. В периферните, в държавите членки по периферията, тези инициативи имат много по-голяма сила. Е, и най-накрая ще кажа, че се надявам, че чрез тази процедура и а, поправките в текстовете, които а, приемаме, ние наистина ще подобрим качеството на законодателството, което защитава животните и което гарантира хуманното отношение към тях. Благодаря ви. Благодаря госпожа Болсън и господин Смит. Благодаря господин председател. Благодаря на господин Почаковски за отличния доклад. Това е един много деликатен въпрос, който трябва да бъде а, обсъден по деликатен начин, но същевременно трябва да навлеземе в подробности. А, например, заболяванията, които могат да фанат животните по време, когато транс... времетрайното на транспорта е дълъг или също проблема свързан с регионалните или местните кланници. Ще се опитам да, да стана инициатор на една инициатива. Инициатива, която бихме могли тук да лансираме в нашия, нашата комисия, тъй като има а, много а, различни виждания тук. Наистина е, има, би имало много полза, много голяма полза от а, развитието на една мрежа на малки местни кланници, тъй като това ще доведе и до създаване на а, работни места, ще има по-добър контрол и ще, и ще и ще можем е, по този, по този начин да контролираме и приложението на разпоредбите. А, така че необходимо е нещо като, като агенция, като инструмент. Но от друга страна дър, държави, държавите членки са. А, онези, които разполагат с правомощията за създаване на контролни органи. Но струва ми се, че е, не разполагаме с нещо, което е много важно. Става дума за, един, е, за една сателитна система за надзор от тип GPS. И това е един проблем, който трябва да обсъдиме но Нека не забравяме, че има петиция подписана от повече от милион наши съграждани в подкрепа на а, времетраене на транспорта, което да не, да не е повече от 8 часа. Аз самата съм се подписала под подобно искане, въпреки че знам, че това не е най-реалистичното, че може би не е много прагматично. Затова смятам, че трябва да постигнем някакъв компромис, който да почива наистина на научни факти, на Аз като... Но от, от друга страна да, да, да, да считаме, че 8 те часа или да, да поставяме условия за 8 часа като краен, като краен максимум, мисля, че не е реалистично, тъй като става дума за различни е, видове животни, на различна възраст, в е, в различни условия. Така че може и по-скоро трябва да наблегнем на качеството на транспорта, на условията, на е, по, транс, транспортните контейнери да имат е, проветряване е, и е, други важни за транспортирането компоненти. Благодаря, госпожа Полусен, А сега давам думата на Но аз бих искал преди това да, се помоля, да помоля на секретарията да ни предостави по-подробна информация. Обикновено говедата, които се пренасят, не, не са. Е, този транспорт не е с. Не, е няма за цел транспортирането на животни до кланници, а по-скоро за транспортират се млади говеда, които ще, ще трябва после да бъдат хранени, огоявани преди да бъдат заклани. Така че на практика транспортирането не е с цел клане далеч от мястото, където говедото е отгледано. Така че, за да, за да можем наистина да вземем едно решение, което да почива на, на факти, трябва да разполагаме с необходимата информация. Трябва да знаем какви са точно цифрите тук в Европа. Господин Смит, ти след това... Благодаря, господин председател. Най-напред ще кажа, че аз представлявам и шотландското а, общество а, на животновядите и искам да ви поздравя с добре балансирания доклад, което никак не е лесна задача, като се имат предвид различните виждания по въпроса, които са често пъти, които често пъти си противоречат. Съгласен съм, че е по-лесно да се транспортира месо, отколкото животно. По-ефтино е, освен това. Въпросът е дали става въпрос за транспортиране до кланница, както беше споменато от госпожа Пререс, и, или за други цели. Като че ли обществото счита, че животните, които се транспортират до кланиците, са третирани по по-различен начин. Мисля обаче, че тук става дума за едно субективно усещане. Нямаме достатъчно данни в подкрепа на такова виждане. Така или иначе, много а, са хората, които са в подкрепа на такова решение, а нашата задача като законодатели е да предприемем нещо по въпроса, като разбира се помислим и какви са последствията. Основният проблем тук, според мен, е по-добро спазване на съществуващите норми и липсата на данни, на информация по какъв начин едно такова предложение ще се отрази на цената на хранителните продукти. Така че Спомена се и другото съображение, допълнителна бюрокрация, но тъй или иначе съществуващото вече в момента законодателство трябва да се прилага. И ние трябва да се намесим, за да е сигурно, че отданите държави членки наистина сериозно се отнасят към съществуващите е, разпоредби. Мисля, че в момента не навсякъде това е така. Освен това, нека да подчертая че искаме комисията да ни предостави повече данни. Не само бройка животни, които се транспортират, а и какво евентуално би означавало вземането на едно решение по отношение на, примерно, цената на месото. Съгласен съм и с казаното, че трябва да бъдем да, да, да а, сме сигурни, че онова, което приемаме тук в нашата комисия, отговаря и на а, други нормативни актове, които вече са приети на европейско ниво. Примерно, законодателството, а, нормативните, нормативната база, свързана с кланниците. Има реални проблеми Мога да ви дам конкретни примери от Шотландия, където малките кланници трябваше да бъдат закрити поради а, това, че бяха нерентабилни. Така че има и други последствия, има и обвързване с други законодателни актове, които, което трябва да вземем предвид. По отношение на член 9. И като че ли това е най-спорният текст. И то спорен, по-спорен текст от доста време май не сме виждали. Трябва да се докаже наистина необходимостта от налагането на такова ограничение за не повече от 8 часа. Трябва да видим, че наистина то е необходимо. Според мене, тук основното, което трябва да, на което трябва да поставим ударението е поради географски условия. Изключения поради географски условия. Защото такива ограничения може би са подходящи за някои животински видове, за други не са необходими, но пак ще се позова на моята родина. Там просто такива ограничения не могат да бъдат наложени. И мисля, че и в други държави положението е не по-различно. Тук става въпрос за съображения, свързани и с околната среда, и с економическото развитие, и всичко останало. Нека още веднъж да кажа, че текста като цяло е балансиран, ние ще предложим някои изменения и трябва да бъдем реалисти по отношение на евентуалното въздействие на подобни нормативни актове. Още веднъж ще подчертая липсва информация и бихме искали да получим допълнителна такава. Благодаря, господин Смит, господин Хойслинг и след това госпожа Еглер. Да, благодаря. Мога да подкрепя това, което бе казано току-що. наистина трябва да вземем на сериозно тези 1 милион подписа, които бяха събрани. Госпожо Реймерс, не може още от самото начало да започнем да обсъждаме нещата, които не функционират добре. Ако имаме увеличаване на транспортираните свине в близките години, то тогава не трябва да се оставяме на свиневъдите и те да искат от нас каквото им скимне. Имаме големи кланници, в които са съсредоточени много животновъди. Може би това не е най-добрия пример, но важното е, че сме съгласни за едно. Нуждаем се и от кланници на регионално ниво. Същевременно обаче са нужни и финансови средства за това. Не може да има транспортиране на свине от Швеция до Сицилия, само защото там вече няма никакво производство. Ако има криза в селското стопанство, то тогава трябва да се преразгледат мерките за определения отрасъл. Разбира се, необходимо е да се прави разграничение между животните, които са предназначени за клане и останалите. И животните за огояване. Когато се транспортират животни предназначени за клане или коне, всички ни в нашето съзнание веднага изниква тази черна картина, която ни беше описана. Но нека да правим разграничения между отделните отрасли. Желаем да намерим най-доброто решение. Но дори да го намерим, това не означава, че на място ще има желаните ефекти. Така че нека вземем всичко това предвид. Благодаря ти, Мартин, госпожа Егел. Благодаря, господин председател. Питам се а, как да се съгласи с Мартин Хойслер поне до някъде – Благодаря на докладчика, който наистина е успял да постигне равновесие и равновесието е между виждането, че няма значение как се транспортират животните и виждането на самите стопани, които, на които не им е все едно – има различно разнобой, различие разнобой в законодателството между отделните държави и членки. В някои случаи а, животните, които са предназначени за размножаване, те се а, транспортират при много добри условия, докато при животните, които са предназначени за клане, нещата са доста по-мрачни. Аз бих искала все пак да премахнем това ограничение от 8 часа, защото трябва да помислим и за последствията, примерно какви са изискванията които ще поставим, примерно, дали те ще са различни за различните региони, дали ще има регионални кланици. И нека да кажем, в нашата парламентарна комисия ние трябва да излезем с едно консолидирано виждане – с едно общо мнение, защото в крайна сметка става дума за нашето законодателство. Ние а, би трябвало да мислим за създаването на а, малки регионални кланици, които обаче да отговарят на всички хигиенни а, и санитарни норми и така да не се налага животните да бъдат транспортирани на големи разстояния. Това ще економиса естествено и разходите, защото разходите по транспортирането са високи. И ако се наложи такова изискване за 8 часа, тези разходи ще се увеличат допълнително. Така че аз бих искала тези условия да се подобрят. Тъй, че много е важно да решим как ние ще подходим към такава дискусия. Държавите членки трябва да налагат строг контрол и да изпълняват стрикно законодателството. Това е най-важното. Има проблеми и в Германия, и то не само в Германия. В Германия, примерно, животните се транспортират на на, на няколко, така да се каже, етажа. И а, не винаги височината на а, тези а, камиони е достатъчна за животните. Но от друга страна се поставя изискване колко висок може да бъде камиона, за да може да мине под различните мостове. Благодаря. И мисля, че ни трябва нов медицински анализ, който ще ни бъде полезен в тази дискусия. Мисля, че ние трябва да я проведем на фона на други изисквания и други съображения, да не се спираме само на тези 8 часа, а да помислим как това се вписва в реалните изисквания, в конкретната ситуация и как нещата могат да бъдат подобрени а, при съществуващите изисквания. Благодаря. Благодаря. Сега трябва да решим коя стратегия е най-ефективна. Сега господин Ангел, госпожа Магени след това. Благодаря. Много се радвам, че докладчика включи и фактора географски условия. В е, Шотландия, примерно, има много острови, разстоянията са големи и всичко това трябва да бъде взето предвид. Преди, преди около 20 на години имаше драконовски европейски норми. Е, Обединеното кралство се съобрази с тези драконовски мерки за кланниците и се стигна до големи такива. Ако обаче има големи кланници, това задължително означава монопол. И ако всички животни могат да бъдат продавани само на една кланница, тя естествено диктува цените и ги налага на земеделските стопани. Така че се надявам, че това няма да бъде допуснато. Няма проблем в момента, ако се изпълнява стриктно нормативната база. Гледам и други закони, свързани с клетките за кокошки и така нататък. И трябва да кажа, че Европейския съюз не бележи големи успехи в спазването на законодателството. Големите проблеми възникват там, където не се спазват, не се прилагат съществуващите закони. Освен това искам да попитам от кога започват да се броят тези 8 часа. Ако става въпрос за един голям камион, който има над 400, в който се натоварват примерно над 400 овце, това отнема много повече от един час. Има животни, на които никак не им се ще да влезат в камиона, особено ако те са много добре нахранени, ако са яли много преди началото на транспорта транспортирането. Това усложнява нещата, защото те започват да храносмилат през това време и в момента, когато животните пристигнат, също е необходимо време, за да бъдат разтоварени. И има животни, които отново са и натътени и искат да излезат от камиона. Така че никой не иска целенасочено да тормози животните. Никой не иска овцете да измръдва в камиона. Това е неприятно. Освен това, води до финансови загуби. Така че нека да помислим какво а, сме създали вече като законодателство и да не изготвяме нови закони. Благодаря. Марият Мегинес. Прего Марият. Мегинес. Благодаря, господин председател. Извинявам се на колегите, че не бях тук, но бях в комисията по петицията. Мисля, че коментара на госпожа Егелс за повечето време е нещо, което трябва да подкрепиме. Важен е проблема свързане с контрола, защото допълнително законодателство съвсем не означава, че положението ще се подобри, благосъстоянието на животните също. Защото, а, примерно, всичко зависи от качеството на транспорта. Може да има проблеми, когато транспорта трае 8 часа, а не 10 часа. Така че... А, верно е, че в Европа като че ли вече бяха по-скоро бяха закрити малките кланници и това е проблем, който съществува в цяла Европа, всяка една страна прежива това и това доведе до а, увеличаване времето за транспортиране. Така че трябва да се да разгледаме този проблем. Също проблема с конете за спортните състезания. За тях проблема, с тях проблеми няма, но конете, които са от а, не, толкова, не толкова расови, а, са вида, който, за, за който има проблеми. Така че смятам, че трябва да разгледаме различните а, компоненти, различните елементи на проблема. Благодаря, господин председател. Аз съм член на групата на консерваторите и реформистите, докладчик от моята група, така че бих искал да му благодаря и да го поздравя. Наистина важно Важното е да, да постигнем едно, по, един по-широк консенсус, защото в крайна сметка всички сме а, подкрепяме мерките, които ще доведат до по-добро състояние на животните. В а, моя избирателен огър кланниците бяха затворени вследствие наложените стандарти и норми от а, Европейския съюз. Така че трябва много да внимаваме, когато приемаме а, закони и какви последици ще имат тези нормативни актове, тези закони. Също времено в а, Обединеното кралство транспорта на коне е буди загриженост. Това е, може би, е, така, животното, което предизвиква най-много емоции, най-много вълнение, но особено когато става дума за е, конете, които участват в е, спортни състезания. Разбира се, трябва да направиме е, разлика и да внимаваме всички да бъдат е, третирани на едно и също, по, по един и същи начин. А това е моето виждане по въпроса. А сега ще дам думата на представителите на комисията да вземат думата, ако желаят да го направят. комисията. След това ще дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да благодаря на Комисията по земеделието за дебата, да благодаря на докладчика отбелязахме с че е необходим един оживен, всеобхватен дебат, и в който да бъдат включени и елементи, компоненти, отнасящи се до качеството на транспорт. Сега в е, становището на комисията се казва, че времетраенето на транспортирането е само един компонент от е, цялостното благосъстояние на животните. Европейската агенция за безопасност на храните посочи, че за повечето видове не времетраенето е от значение, а по-скоро качеството на транспорта, вентилацията, температурата в съответните камиони или контейнери. Е, обсъждаме проблемите с държавите членки и ще ви държим в течение на получената информация. Благодаря, казва председателя. А сега давам думата на докладчика. Благодаря за участието на всички, за предложенията, които бяха направени, и по-специално на госпоза Егле. Не, не, не трябва не трябва да изпускаме от поглед и графика за приемането на различните нормативни актове, но същевременно да разполагаме с необходимата информация по видове, включително и информация за бройката на животни, които биват транспортирани към кладниците и тези, които биват транспортирани за огояване. Сега давам думата на докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря за допълнителните, допълнителната информация, която е много съществена. Тя естествено ще бъде включена в преамбюла, когато става дума за броя животни, които се транспортират, е важно да се споменат данните, за да се знае какъв е а, обема, какъв е, а, какъв е размера на проблема. Благодаря на всички изказали се за а, много значимите а, проблеми, които повдигнаха. Госпожи и господа, аз. А, Изцяло подкрепям допълнителния дебат за продължителността на а, транспортирането на животните, особено при животни, които а, се а, транспортират до кладници. Тук не става дума за расовите коне, които печелят състезания и са световни шампиони. Там няма да има ограничения, но няма как да се въвеждат такива ограничения там, защото тогава, примерно на Олимпиадата в Лондон, няма да могат да участват коне. Що се отнася до животните, които се транспортират до кланиците, аз не съм казал, че на а, стопаните им е все едно как се транспортират животните. Аз самият не съм. А, в момента поне не съм скотовът, но когато бях дете, моите родители гледаха животни и зная, че всеки, който отглежда животни, много отблизо следи условията, при които те се отглеждат. Така че, естествено, а, животните трябва да бъдат транспортирани добре, за да пристигнат в добро състояние. Когато животните се разтоварват от камионите при кланниците, в кланниците те а, са понякога с щупени крака, защото ги а, влачат с вериги, но те все пак стават за а, клане. И именно това е причината, поради която са събрани 1 милион подписа. Не съм съгласен Извинете, поправя се оратора. Съгласен съм с колегата, който каза, че това в никакъв случай не може да бъде пренебрегнато. Това са наистина драматични сцени и ние такива условия не можем да допуснем, въпреки че нещата се подобряват. Чухме гласове в подкрепа на малките кланници. Аз не съм радикално настроен, така че не считам, че тук става въпрос само за транспортирането. Тук трябва да се спомене и проблема с малките кланици, нещо, което споменаваме в а, точка 8. Ние а, се обръщаме към общата сълскостопанска политика а, и казваме, че подкрепяме малките кланици. Евентуално втория стълб би могъл да бъде използван за тази цел цел. Например, месообработката трябва да получи известна финансова подкрепа, ако се купуват животни от района. Ако се включи едно такова изискване, примерно в точка 8, мисля, че това до някъде ще реши въпроса. И разбира се, мисля, че всички мнения в подкрепа на такива местни кланици трябва да бъдат взети предвид. Вече няма малки и средни месопреработватели. Това се дължи на строгите правила, които бяха наложени. Беше спомената дори думата монопол. Може и да съм пропуснал нещо, но един малък брой местни кланици ще помогне да се преодолее монополът. Те, колкото по-малко са кланниците, толкова по-лесно е те да наложат монопол а, по отношение на изключенията. Благодаря, госпожи и господа, че го отбелязахте. Опитах се да предложа един добре балансиран документ, в който се вземат предвид географските условия и необходимостта да се използват резултатите от научни изследвания. До сега обаче се постави ударението главно върху качеството на транспортните средства и наблюдението, контрола. Може би обаче трябва да отворим очи и уши към за съображенията, които бяха изказани във връзка с ограничението транспорта да бъде не повече от 8 часа. Може би трябва да помислим за по-добро изпълнение на съществуващите разпоредби. Не мисля, че се увеличава бюрокрацията, не мисля, че се налагат повече ограничения тук става дума за специализирани институции. Тук се споменаха някакви специализирани институции, едва ли не европейско ФБР, което да следи за спазването на тези разпоредби. В Польша, например, няма институция, която да се занимава изключително и само с хуманното отношение към животните. Обикновено това е задача на ветеринарните инспекции, но това не е тяхната единствена задача. След като има толкова много текстове, които налагат хуманно отношение към животните, трябва да има и някакъв специализиран орган, който да контролира и да проследява изпълнението на тези нормативни документи. Това са основните проблеми. Според мен, нека да повторя още веднъж до известна степен моята чувствителност ме водеше в изготвянето на този документ, но а, взех предвид, разбира се, и много економически съображения. Много животни от моята родина се а, транспортират до Италия. Често пъти ми казват, че аз работя срещу интересите на тези стопани, чието животни а, заминават за Италия. Разбирам какви са интересите на полските фермери. Разбира се, интересът и на полския фермер, и на италианския потребител е тези животни да се отглеждат и а, тяхното месо да се преработва на място, по-близо до онзи, който ще консумира а, месото. Така че мисля, че това е насоката, в която трябва да работим. И аз съм много а, убеден, много дълбоко убеден, че това е начина. А що се отнася до а, декларацията, която беше а, е, приета, тя не би трябвало да противоречи на други документи. Така че ние приехме декларацията, тя е подписана от бължинството евродепутати, с което накрая искам да благодаря и на вас, господин председател, и на всички колеги за всичко, което вие направихте, за да помогнете на нашата работа. Благодаря ви. Благодаря. И така, всичко най-добро на нашите докладчици. Благодарим ви за усилията, благодарим на комисията. Ще продължим заседанието си в 15 часа, където, когато ще чуем вижданията на Раймер Берге и Вайло Калфин по финансовите въпроси. Искате ли да вземете думата по някакъв конкретен въпрос? Не. В такъв случай благодаря на всички. Продължаваме в 15 часа.